15 минути. Заповядайте. Мадам Ча. Благодаря. Госпожо председател на създанието, госпожо, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е чест да бъда пред вас сега като кандидат-комисар за вътрешния пазар, промишлеността, малките средни предприятия и предприемачеството. Надявам се, че ще мога да спечеля вашето доверие и подкрепа за мисията, която ми е натварил президент, председателя на комисията Юнкер. След економическата криза от последните 6 години вече има ясни признаци за възстановяване. Но спешно са ни необходими работни места и растеж и Европа трябва да намери пътя си обратно към просперитет, економически динамизъм и социално сближаване. За тази цел искам да сложа акцент върху реалната економика, която трябва да бъде в сърцето на е, економическата програма на Европа. Как можем да направим това? Естествено, не като се върш, връщаме към дебата дали ни трябва Европа по-социална или по-либерална. Ние имаме нужда и от едното и от другото, и двете са еднакво важни. Вътрешният пазар може да осигури много повече на нашите граждани и бизнеси, като ги сложи тях като свой приоритет. Също така можем да направим повече за конкуренцията на нашата промишленост. Модерните економики се изграждат на економически вериги, където услугите и стоките са силно взаимозависими, където се създават възможности за растеж и развитие, но не само в непосредствено съседство, а и през граници в моята мисия аз ще работя, за, ще продължа работата на моите предшественици Барния, Таяни и Нели Ферочи. Ще имам четири цели. Разработване на пълния потенциал на вътрешния пазар, подкрепене на промишлената конкурентоспособност чрез инвестиции и иновации, е, развиване на бизнес средата, подкрепя на малките средни предприятия и разгръщане на вътрешния пазар извън нашите граници. Първо, развиване на потенциала на вътрешния пазар. Милиони пъти сме казвали, че вътрешния пазар е най-основният ни инструмент за работни места и за растеж. Но а, пречки остават и дори се създават отново и отново. И това е едно от заключенията от вашето проучване колко ни струва да не сме в Европа, което бе направено наскоро. Трябва да се концентрираме върху отраслите с най-голям потенциал за растеж. Например, е, остават много важни пречки за пълно разгръщане на пазара за услуги на европейско ниво. Пречки и от юридическо естество и на практика. Ние трябва да ги преодолеем, да намерим начин да се, развива, да се създава повече растеж, например през използване на принципа за взаимно признаване. Трябва да сложим акцент върху връзката между индустрията и малките и средни предприятия, например услугите за бизнес, за строителство и за производство на древно. Вътрешният пазар за стоки е добре развит. Но в момента разликата между продуктите, стоките и услугите е все по-размита. Затова трябва да опростим и да консолидираме подходите за развиване на вътрешния пазар, особено и за двете, и за услугите, и за стоките, особено в някои отрасли. Особено важен в това отношение е цифровия единен пазар. Крайно време е нашите интелигентни политики да отговарят на нуждите на присъстващите навсякъде интелигентни телефони. Затова трябва да изгради, надградим на това, което вече работи, да прилагаме също така ефективно законодателството. Трябва също така нашите правила да работят както трябва на място, просто, на време и ефективно. Вътрешния пазар и неговото управление е много важно за мен и за вас и той трябва да бъде основна част от европейския семестър. Ще очаквам от моите служби да използват в пълна степен съществуващите инструменти, да се оценяват разходите и ползите от законодателството, да се правят оценки на въздействието, теста за е, въздействие върху малки и средни предприятия, за конкурентна способност и последващи оценки. Ще работя в сътрудничество с е, заместник председателя на комисията Тимерманс, който отговаря за програмата РЕФИТ. Освен това, ние трябва да изпратим много силен сигнал на нашите граждани, че Европа е тук за тях. Именно за това не можем да пренебрегваме и социалното измерение. И в този смисъл нека да бъде пределно ясна. Не съм съгласна с тези, които казват, че вътрешния пазар не може да сработи, защото економическата свобода не може да бъде съчетана с социални права или обратно. Разбира се, трябва да се намери много внимателно баланса между двете, но аз лично нямам съмнение, че можем да изградим вътрешен пазар, който да се базира на закони и който да работи на практика. Също така искам да подчертая моя личен интерес към социалното предприемачество. То може да съчетае новаторство и е, новаторски решения на социалните проблеми. Сигурна съм, че ако искаме да намерим решение, ще го направим. Например, Европейската професионална карта ще даде възможност да се работи лесно на други места в Европейския съюз. Нека да кажа какво смятам да бъдат моите приоритети в първите няколко месеца. Пълно изпълнение на директивата за услуги, заедно с нова стратегия за вътрешния пазар за услуги. Е, пакета за безопасност на продуктите и надзор на пазара, ефективно прилагане на е, законодателството за обществени поръчки и консолидиране на рамката за правата за интелектуална собственост. Вторият ми приоритет е да се развива индустриалната конкурентност, защото не може да има устойчив растеж без солидна индустриална база. Индустрията произвежда, е, дава възможност и дава средства за три четвърти от научните изследвания в частния сектор и иновации и три четвърти от износа на Европа той се изразява в 1 милиард е, евро търговски излишък всеки ден. Услугите и стоките обаче са взаимно зависими. Индустрията е в сърцето на реалната економика на Европа. И ако искаме да бъдем проспериращи, да сме да опазваме околната среда, да имаме конкурентно способно, трябва да развиваме конкурентността на индустрията и да стигнем до а, нейния дял в а, общия брутен вътрешен продукт на Европа до 20% през 2020 година. Четири основни области. А, ние трябва да развиваме енергия, суровините и а, услугите. Ние а, при нас цените на енергията са най-високи в света, зависиме от внос. И а, това е в ущърп на економическата база, особено за енергоемките индустрии. Ще се опитвам да улеснявам подобряването на енергийната ефективност, за да можем да покажем, че конкурентността и устойчивостта върват успоредно. Ще подкрепям интегрирането на вътрешния енергиен пазар. Ще работя с моята колежка Мариан Тисън за да се развиват и да се попълнят празните места в обучението за умения, които се търсят от компаниите като технология и инженерство. Много е важно да се търсят и инвестиции в економиката. Това е основен проблем в Европа. В момента те са паднали с 20%. Ще търсиме заедно с заместник председателя на комисията Кайтенем, възможно за мобилизиране на 300 милиарда пакет от инвестиции, който ще бъде предложен първите три месеца. Аз ще използвам всички ми опит с регионално финансиране, за да мога да работя за изграждане на европейската база, промишлена база. Трето, Европейската индустрията трябва да може да инвестира в иновации и модернизации. Трябва да създадем съответната среда за разработване на идеите за подкрепенето им, докато те излязат на пазара. Ще използвам всички възможни инструменти, включително инфраструктурата за права за интелектуална собственост, за да се подкрепят иновациите и да се финансира включително и политиката за обществени поръчки. Заедно с моят колега Карлос Моеда ще работим по програмата Хоризонт 2020 и други, за да разработим иновации, които да са близки до пазара и да се дава възможност да се развиват технологии като цифровата, биотехнологиите и нанотехнологиите. Стратегическите индустрии за Европа. Четвърто, нека да кажа няколко сектора. Е, автомобилния сектор. Мисля, че трябва да започнем отново с процеса CARS 2020, да ревизираме рамката за него и да дадем тласък на усилията за хармонизиране на законодателството на, се, на световно ниво. За химикалите ще работя за подобряване на прилагането на регламента РИЧ. За отбрана ще сложа акцент върху вътрешния пазар, е, обществените поръчки за отбрана и рационализиране на инвестициите, според пътната карта, създадена от Европейския съвет. И за строителството е, ще предложа да се направи проверка на сектора и анализ на изпълнението на регламента за строителните продукти. Но нека да кажа ясно. Аз ще работя в, е, повсеместно във всички сектори, от е, стоманопроизводството до туризма и творческите индустрии, като отчитам и техните специфики. А също така, да кажа ясно, работейки с е, индустриалния сектор в Европа, ще отчитам и безпокойствата на гражданите. Първо, в сектора с който произвежда продукти за здравеопазване. Нека да ви уверя, че гаранцията за здравето на нашите пациенти и граждани ще бъде първа моя грижа. Здравето, без... сигурността са на първо място за мен и възнамерявам да си сътруднича с моят колега, който ще отговаря за това. Нашата индустрия също така трябва да е устойчива. Трябва да отделяме внимание на условията за разработване на екологосъобразна економика. Затова смятам да работим за разработване на чистни технологии, технологии за ефективност на използване на суровините. През 2015 ще предложа пълна пътна карта с всички дейности в подкрепа на индустрията и ще сложа конкурентна способността в основата на стратегията е, Европа 2020 и Европейския семестър. Трето бизнес средата. Всички е, компании имат нужда от е, регулаторна рамка, която да ги подкрепя ще настоявам тя да бъде упростена. Ще дам пълно внимание на малките и средни предприятия, за да могат да използват програмата Косме, която възлиза на 2,3 милиарда за да могат малките и средни предприятия да се възползват от предимствата на вътрешния пазар. Това ще стане посредством мрежата Enterprise Europe. Всички мои инициативи ще минат през теста за малки и средни предприятия, т.е. да се покаже, че те няма да имат прекалено тежко въздействие върху малките компании. Ще предложа един ревизиран закон за малкия бизнес в Европа, така че навсякъде в Европа да се намали времето и разходите за създаване на бизнес и процес създаване на разрешение да бъде по-бърз. Също така можем да намалим административното време, като създадем електронни възможности за връзка и за извършване на всички процедури на едно място. Ще а, работя с тази, за тази цел с моята колега Вера Юрова, която ще отговаря за правните въпроси. Вътрешният пазар. Нашия бъдещ проспори приоритет е, има отношение и към международните пазари. Ние имаме нужда от достъп до пазари както в Европейския съюз, така и на, на световните пазари. Затова ще работя с е, комисаря за търговия Сесилия Малстрюм, за да отваряме нашите пазари в дух на взаимно, е, взаимно изгодни мерки и действия. Мисля, че трябва да се намалят е, тарифите, да се отвори и пазара на услугите, да се подобри и достъпа до търговете за държавни поръчки на всички нива. И в същото време, както каза и председателят на комисията Юнкер, това не може да става за сметка на нашите стандарти. Разбира се, ще отделям внимание на развиващи се пазари като Китай и е, страните от нашето най-близко е, съседство. Само една секунда още ми трябва. В Европа понякога се смята, че това, което правим, за да, за да обучим нашия вътрешен пазар, се прави само за големите е, компании, но това не е така. Вътрешния пазар за мен е много повече от това. Това е основата на европейската промишленост. Той има отношение към всяко една компания, дружество в Европа. И за това вътрешния пазар трябва да работи с иновации, за да подкрепи конкурентоспособността ни, за да създаде работни места и растеж. И затова нека да работим.